Il faut que je commence. Chers collègues. Драги колеги, предлагам ви да започнем, въпреки макар разбирам, че а, не всички, които а, биха искали да участват в обсъждането на точка 22 са тук, но докладчицата е тук Давам думата на госпожа Харкин по доклада по собствена инициатива признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в Европейския съюз. а Това е становище е, за, за Комисията по култура. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Това е в отговор на съобщението на Комисията за признаване на трансграничните доброволчески дейности в Европейския съюз като последствие, последваща стъпка след годината на доброволческата дейност през 2011 година. Доброволческата дейност не е заместител за платения труд, тъй като има опасност това да се случи, особено при съкръщаване на различните услуги. границата е доста тънка и лесно може да бъде размита. Четвърта точка призовава комисията в, в контекста на стратегията 2020 да разработи инициативи, така че доброволческата дейност да допринесе за интелигентният растеж. Що се отнася до интелигентния растеж, аз обръщам внимание на проекти като младеща в движение, насочени към насърчаване на формалното и неформално обучение. Що се отнася до устойчивия растеж, много доброволци работят в проекти, насочени срещу борбата в климатичните промени. И също така има, проме, има и проекти свързани с приобщаващи растеж. Освен това, ние сме създали Европас, комисията в съвместно с СЕДЕФОП, обсъжда нов документ, наречен Европейски паспорт на уменията. Той ще документира неформалното обучение. В шеста точка се анализира необходимото финансиране. По-конкретно обръщам внимание на програмата Грундвик, често тя подкрепя възрастните доброволци. Чувам в много доклади, че тази програма може да бъде отменена и това е целта на тази точка. Седма точка е за трансграничната доброволческа дейност. Мисля, че ако искаме доброволците да осъществяват трансгранична дейност, понякога е по-лесно да работиш в съседна страна поради приликите в езика и културата. И това е първа стъпка. Но по-възрастните това е особено валидно за по-възрастните. Ето защо е добре да започнем с малки стъпки. Що се отнася до някои документи, има множество пречки пред доброволческата дейност в други страни. Дори самото пътуване и установяване в дадена страна, трябва да видим какви са пречките, за да а, ги премахнем в девета точка е, се призвават държавите членки да насърчават използването на времето за доброволчески труд като допълващо финансиране на европейски проекти. Това е много важно за участието на доброволци в европейски проекти. Накрая в десета точка призовавам комисията да насърчи държавите членки да приемат наръчника на Международната организация на труда относно измерването на доброволческия труд. Много държави членки са приели този наръчник, други са в процес на приемане, но ако това стане в целия Европейския съюз, ще разполагаме с сравними данни, които са необходими за да а, сме сигурни, че политиката, която приемаме, дава резултати. Това е, госпожо председател. Очаквам а, да чуя становище на колегите. Председателката, благодаря. Аз заместно госпожа Бере за малко. Следващата говоривша е госпожа Рапти. Госпожо, имате думата. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ανάληψη των καθηκόντων. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря. Искам да ви поздравя за, вашата, за вашия избор като председател за следващите две години и половина. Е, искам да благодаря и на госпожа Харкен. Тя е много компетентна. Искам да подчертая два елемента от нейния доклад. Става дума за точките 2 и 3. При 3 се казва, че е, доброволческата дейност не би трябвало да замества платената работа. А при точка 2 става дума за е, социалното и економическо сближаване. Е, доброволчеството, е, сега може би може да формулираме нещата по друг начин, но аз го обяснявам малко по-подробно тук. Е, доброволчеството е принос за това хората да се чувстват по-полезни. Например, пенсионери, но хора, които въпреки това искат да дадат нещо на обществото. Или пък става дума за други хора, които по други причини нямат възможност да се изяват на трудовия пазар, които обаче, въпреки всичко, чрез доброволчеството успяват да получат признание. Точка 3. За платената работа и доброволчеството. Не бива да се взема, не бива доброволчеството да взема отговорността от социалната държава за създаване на заетост. Е, важно е да споменем това. Сигурно ще има изменения тук. Е, благодаря за момента. Това е, е всичко хубаво на госпожа Харкин за по-нататъчната и работа, господин Херман. Госпожо председател, аз слушах много внимателно и искам да кажа, получавам впечатление, сюрреалистично впечатление. Има най-различни метафори тук, които е, ми навяват спомените за Титани, който потъва кризата в Европейския съюз, в еврозоната. Ние говорим за трансгранично доброволчество тук. И трябва да ви кажа, аз представям 4 милиона хора в Британия. Нито един от тях не е дошъл да ми каже, аз искам да, да правя нещо повече за доброволчеството, но някъде другаде в друга страна, моля, помогнете ми. За какво говорим тук? Няма търсене за такава дейност. Има хора, които искат да работят в трети страни, те отиват да построят е, училище или клиника в Африка. Чухме, че някой може би иска да... Е, но не, не чухме всъщност хора, които искат да работят в Осло или в Италия. А доброволчеството е нещо местно. Местен въпрос. Хората искат да помогнат на местните си общности. И още нещо. А, може да, ме, наре... да, да кажете, че разглеждам нещата опростено, но доброволчеството е нещо доброволно. Ние няма нужда да създаваме сложна бюрократична европейска структура, за да регулираме доброволчеството като дейност. Според мен това е много странно, това е нелогично. Аз се чудя именно от името на моите 4 милиона избиратели. Доброволчеството. Какво ще е влиянието на доброволчеството върху индивида, върху общността? Аз не зная за хора, които са е, има ли полза от тези доброволчески инициативи, например от Европаспорта или Европейския паспорт на уменията? А това, тези неща съществуват ли наистина или ние просто си говорим за тях? Вчера приведохме други примери. Например, Европа за активно стареене, тази инициатива. Аз много бих искал да знае какво е активното стареене. Аз съм на 68 години, може би аз самия съм пример за за активно старене, е, но нито един от моите избиратели няма, е, не е участвал е, и не е бил подпомаган от тази програма за активно стареене на Европейския съюз. Аз имам впечатлението, че ние си създаваме просто работа, като си говорим един на друг разни неща, които нямат всъщност никакъв смисъл, никакъв смисъл извън парламента. Благодаря. Благодаря, господин Хел... Хелмер. Може би някои колеги могат да отговорят на въпросите, които вие поставихте. Може би колегите могат да говорят и по-кратко. Госпожа Лемпер има думата сега. Госпожа Джин Лемперт. Благодаря. Мисля, че това, което чухме, говори за голямо разнообразие в различията. Да, знам, че има... Аз познавам хора от Германия, които са дошли да извършват доброволна дейност в източен Лондон. Хората проявяват интерес към трансграничната доброволческа дейност. Може би това не е масово явление. Точка Точка 8 е много важна, защото тя се отнася до социалното осигуряване. От това са определено въпроси, които не можем да не повдигнем. Аз бих добавила няколко точки към това много добро становище. Първият коментар е свързан с подкрепата на, добро, на работодателите за доброволческата дейност. Мисля, че този въпрос е свързан с корпоративната социална отговорност и би трябвало да засегнем този въпрос. Също така, що се отнася до насърчаването на различието на разнообразието в доброволческата дейност. Би трябвало да помислим. Това са някои дребни добавки, които бих направила към иначе чудесно становище. Томас Ман, благодаря. Аз те поздравявам за твоето официално избиране. Много се радвам за това. Благодаря и на Мериан. Мериан е бивша учителка, т.е. тя знае съвсем добре за какво говори, тя може да е много прецизна и е, става много конкретна в своите размишления, така че аз я под е, подкрепям. Искам да кажа на господин Хелмер следното. Ние се радваме, че има хора, които се ангажират в доброволчески дейности. Те, те мислят и казват е, какво могат да, да направя за държавата си, за обществото, нещо допълнително, без да мислят непременно за пари това а, дава допълнителна стойност към пазарната ни економика. Има стотици хиляди хора, които са, са заети в доброволчески дейности или биха, биха се ангажирали с доброволчество. И тези хора трябва да имат тази възможност. Аз бях докладчик по един доклад през 2010 година, в който направих а, предложението на комисията да направим годината е, да направим, да посветим една година за активно стареене. Но какво е, е активно стареене? Това е, е господин Хелмер, който е понякога е много провокативен, да може да бъде такъв. Никой не казва, нямаш право да, да действаш така, защото си стар. Но активно стареене какво означава още? Това е начин за ново мислене. Това е мост между различни новите поколения. Това е сътрудничество между поколения, защото а, това е една ситуация, в която всички печелят. А, младите се учат от опита на по-възрастните, а възрастните се радват, че могат да допринесат, а, да дадат своя опит а, за образоването на хората. 5 милиона евро даваме всяка година, което може би не е много, но тези пари ги даваме за подобни инициативи. В тези инициативи са ангажирани и социалните партньори. Искам да се спе на трета точка. Е, платената работа не бива е, да... Извинявайте, доброволчеството не бива да измества платената работа. Това е страшно важно, защото не бива да се разчита на доброволческите услуги. Тогава държавата може да каже, добре, ето има взимаме услугите и няма да плащаме за тях. Същото се отнася и за практикантите. Е, хората трябва да бъдат мотивирани да дават своя принос за развитието на обществото, но от друга страна платената работа си има своята, своето място. Е, в момента ние се предаваме по интернет, така че много е важно да изпратим правилния сигнал на нашите граждани puis Господин Булон. Благодаря, госпожо председател. До... Искам да поздравя госпожа Харкин за чудесния доклад. За нас той не представлява проблеми. Очевидно ние ще внесем изменения. Искам само да кажа, че доброволната дейност е изключително важна в рамките на по-доброто социално приобщаване, което и част стратегията 2020. Тази дейност е много важна в гражданското образование и формирането на европейските граждани – трябва, гражданите трябва да свикнат, че, че те имат не само права, но и задължения и отговорности. И доброволната дейност засилва това чувство на принадлежност. Очевидно, че доброволната дейност се осъществява на местно ниво, но трансграничната доброволна дейност засилва чувството на европейска принадлежност. Много важна част от доброволната дейност е, е предаването на опита на по-възрастните на по-младите. Това е което исках да кажа. Ние имаме някои дребни коментари, които ще представим под формата на изменения. Госпожа Чуто. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчика трябва да насърчаваме доброволната дейност. Не е достатъчно само да обявим определена година за година на доброволната дейност и да решим, че това стига и всичко приключва с тази година. В е, момента подходът към доброната дейност в държавите членки е различен. В някои държави членки има едва наченки на доброволна дейност по различни причини. Понякога е, хората просто нямат е, достатъчно пари, за да могат е, да извършват и доброволна дейност. Ако искаме обаче да вземем решение за насърчаване на доброволната дейност, ще няма да сбъркаме. По този начин ще насърчим възрастните да участват в доброволни дейности, които може би не са толкова важни, колкото платената работа. Също така ще помогнем на младите да освоят умения, които ще им помогнат по-късно, когато започнат да работят. Освен това, възрастните, за възрастните доброволната дейност е много важна, тъй като по този начин те не си остават затворени между четирите стени на дома. Нека да помислим много внимателно за това как да не дадем възможност на работодателите да използват доброволна дейност и да пестят от заплати, а и от данъци. Така че нека да огледаме този въпрос много внимателно. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Напълно съм съгласна, госпожо Рапти. Доброволната дейност е много добър път към пазара на труда. Роджер Хелмер, казахте, че сте 60, на 68 години. Ако днес ви е рождения ден, честит рожден ден, Разбирам това, което казвате за външния свят, но всъщност ние не живеем в паралелна вселена. Всеки ден милиони хора стават и участват в живота на обществото. Много доброволци осъществяват доброволна дейност в своята страна, някои искат обаче да осъществяват в чужбина и ние трябва да им дадем възможност – Що се отнася за финансирането, за, за много доброволци това е възможност да участват. Що се отнася до паспорта на уменията, все повече млади хора го използват и е, определено им обогатява CV-то. Джин говори за корпоративната социална отговорност, не е включено в становището, но би трябвало да бъде. Най-големите фирми по света използват корпоративната социална отговорност и установяват, че тя е полезна не само за служителите, а и за бизнеса им. Разнообразието в дейностите е много важно. Томас, оценявам казаното за ролята на доброволната дейност определено трябва да привличаме хората. Прав сте, господин Болон, за баланса между правата и задълженията. Госпожа Блинчевичуте говори за това, че трябва да бъдат насърчени младите и възрастните да освояват нови умения. Благодаря ви, чух чудесни идеи. Надявам се, че ще успеем да ги включим в доклада. Председателката, благодаря госпожо докладчик. Е, срока за внасяне на изменения е 31 януари 12 часа на обяд. След това ще ги разгледаме на 29 февруари. Стигаме до гласуването. Искам да ви напомня, че сме включили устен на въпроса за Европейският фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Корнелисън, тук ли е? Къде е? е Всички носите си картите за гласуване. Добре, значи няма да имаме проблем. Първи параграф, компромис е. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Y, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Към трети параграф, компромис F, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Приема се след трети параграф, нов параграф, 28 изменение на господин Козловски. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се след параграф 3 отново. Нов параграф. Компромис М. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 4. Компромисно изменение Хикс. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 31-во изменение на госпожа Язловецка е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се след четвърти параграф, 32 изменение на господин Попакис. То отпада. Преминаваме към гласуване, към измененията към пети параграф, 33-то изменение на господин Кабнов. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение хаш, компромисно изменение хаш, кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 гласа за, 18 против, 1 въздържал се. Приема се. След пети параграф е изменение 39 на господин Кавно. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че е прието, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 25 за, 15 против. Приема се. Към 6 параграф. Компромисно изменение и. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение отпада. Преминаваме към гласуване на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 Гласуваме изменение 47, две части. Цялото изменение без изменение до намаляване на публичния дефицит. Кой е за тази част? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за добавяне на втората част? За? Против? въздържали се. Резултата не е ясен. Нека да направим електронна проверка по втора част. Всички ли гласуваха? Има два гласа от НП в повече. Сега е добре. 15 за, 27 против. Отхвърля се. Преминаваме към третата част, към същото изменение. Всъщност, третата част отпада. 48 изменение отпада. Гласуваме компромисно изменение Ж към 7 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се след седми параграф 53-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 53. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Non, parce qu'elle a Всички ли гласуваха? Сега има трима гласа повече от НП. Това е инфлация, която се организира от НП. Още малко усилие ще стане. Сега са два гласа само в повече. Това е най-добрата практика, която предлага НП. 15 за, 24 против. Отхвърля се. 54-то изменение на господин Попакис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към 8 параграф компромисно изменение К. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към 7 параграф 57 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение Л. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След деветия параграф, нов параграф, компромисно изменение В. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 10, 65-то изменение на Кинга Кунц. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След 10 параграф, компромисно изменение Q. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 11 параграф, 67 изменение на Харкин, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, 68, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, 69-то изменение отпада, защото вече гласувахме компромисно изменение М и го приехме. Затова сега, след 14 параграф, гласуваме 70-то изменение на господин Лоерик. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 15 параграф, компромисно изменение Н. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Към 16 параграф, компромис О. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След 16 параграф, изменение 77 изменение на кабно. кой е за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Не. 78 изменение на Попакис. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 параграф, компромисно изменение П, кой е за, против, въздържали се, приема се. Така, стигаме до след параграф 17, изменение, 83-то изменение, което е от Комисията за равни права между мъжете и жените, отделно гласуване, така че гласуваме първо целият текст без request separate national targets eh, и така нататък до demand that day. Кой е за? Против? Въздържали се? Кой е за добавка на тези думи? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис R. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 19. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След 19 параграф. 10 за Налари. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. След 19 параграф. Компромис Т. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се след 19 параграф 93-то изменение, също от Комисията по жените. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След 19 параграф, 94-то изменение на Клузовски отпада. Гласуваме компромис У, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 21 няма да се гласува. След него изменение 102 на Попакис, кой е за, против, въздържали се, приема се 22 параграф, 103 е за, против, въздържали се, отхвърля се. След 22 параграф, 104 на Язловецка, кой е за, против, въздържали се, приема се. След 22 параграф, 105 изменение на Комисията по жените, кой е за, против, въздържали се, приема се. 106 кой е за, против, въздържали се, приема се. След параграф 22 устно изменение, то беше представено вчера, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 23 компромис а, а, У, кой е за, против, въздържали се, приема се. Към параграф 24 109 изменение на Корнелисен, кой е за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да направим електронна проверка по 109-то изменение. Моля, гласувайте. L'inflation е revenue au PPE. Много е инфлация на гласовете от НП с един глас повече, с два. 21 за, 18 против. Е, приема се. След 24 параграф, 111, е, кой е за? Против, въздържали се, приема се 112 за, против, въздържали се, приема се 113, кой е за, против, въздържали се, приема се. След 25 параграф, 114 на Лерии, кой е за първата част, без думите, които са представени. Кой е за това изменение? Против, въздържали се, приема се. Кой е за добавка на тази фраза? Искате проверка по първа част на 114? Добре, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 22 за, 16 против. Приема се. Гласуваме втората част. Кой е за добавка на тези думи? Кой е за? Против? Въздържали се? Втората част се отхвърля. След 25 параграфки, 115 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се след 25 параграф 116 на комисията ФАМ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 117 от същата комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 26 и 118 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За виза. След виза 3. Ух! Изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Второ изменение. За против, въздържали се, приема се. Трето на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. Четвърто на докладчика, за, против, въздържали се, приема се. Пето на Кинга Конц, кой е за, против, въздържали се, приема се. Шесто на Кинга Гънц трябва да чете, се чете, като се има предвид резолюцията от 9 март 2011 за стратегията на Европейския съюз за включване на ромите. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Извинете, поправя се докладчика. Забравихме да гласуваме седмо. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към компромис С. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се компромис Б. Кой е за? Въздържали се. Приема се. 15-то изменение. Кой е за? Против въздържали се. Електронна проверка по 15-то изменение. Моля, гласувайте. Mon a pu Прекратете гласуването. 15 за, 25 против. Отхвърля се. 16-то изменение на Комисията по жените. Кой е за, против, въздържали се. Приема се и компромис Д. Кой е за, против, въздържали се, приема се 20 от същата комисия за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте по 20 изменения. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 21 гласа за, 19 против. Приема се с 2 гласа в повече. 21 изменение на Лерик. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласуваме целият доклад на госпожа Корнелисен. Предлагам да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 35 гласа за, 2 против и 2 гласа въздържали се. Можем да поздравим докладчика. Et nous, nous en venons à notre deuxième vote sur la communication de la Commission. Гласуваме съобщението на комисията до Европейския парламент и съвета за становище за кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз. Става дума за резолюция, по която имаме 8 изменения. Първо изменение на госпожа Корнелисен, кой е за, против, въздържали се, отхвърли се. Второ от същия автор, кой е за, против, въздържали се, Приема се трето от същия автор, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка по трето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 19 против. Приема се четвърто изменение на Юс Есеркас, кой е за, против въздържали се, приема се Пето на Корнелисен, кой е за, против въздържали се, приема се Шест на Конг Конц, кой е за, против въздържали се, приема се Седмо от същия автор, кой е за, против въздържали се, приема се. Осмо изменение на Юс и Серкас в две части. Първа част, без думата всички, кой е за тази част от изменението против, отхвърля се. В такъв случай втората част няма повече смисъл. Извинете, поправя се председателката. Гласуваме останалата част от а, текста на изменението. Макар, че не изглежда много логично. Останалото та част от е, изменението, кой е за, против, е, въздържали се, втората част е, е прията с голямо мнозинство. Преминаваме към последното гласуване, което се отнася до устния въпрос за дерогация за кризата от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Първото изменение на Аркин и Корнелисен. Кой е за? против, въздържали се, приема се второто изменение от мен, кой е за, против, въздържали се, приема се трето изменение на господин Чаба Ори, кой е за, против, въздържали се, приема се четвърта част, четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се пето изменение. По трети въпрос, кой е за, против, въздържали се, приема се, гласуваме целият текст електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 37 за, 2 против, няма въздържали се. Мисля, че това е добър етап в трудните ни преговори с съвета. Всички координатори трябва да се мобилизират. Ако искаме този въпрос да влезе в дневния ред на парламента, възможно най-бързо, като се има предвид характера на дебата в съвета, тъй като не се вписваме в срока от три седмици. Ако искаме да мине през февруари, трябва да се мобилизираме на ниво политически групи, така че разчитам на вашата подкрепа. Приключихме по тази точка от дневния ред. И сега преминаваме към 25-та точка за първата част от нашето изслушване в рамките на преразглеждане на регламента, свързан с Европейския социален фонд. Преди да дам думата на социалните партньори и неправителствените организации, които сме поканили за това първо изслушване по Европейския социален фонд. Давам думата на госпожа Елизабит Мора Шартия, докладчик по този текст, за да ни въведе в дебата. Благодаря, госпожо председател. Днес разглеждаме про... промяната в Европейския социален фонд и основните политически насоки за функционирането на фонда след 2013 година, т.е. 2014-2020 година. Веднага искам да подчертая значението за всички нас в тази комисия на Европейския социален фонд в периода на криза. То е изключително важен инструмент. Ще помоля господин Саркас да ме слуша. Председателката, тези, които имат много важни разговори, да ги проведат извън залата. Господин Ори. Voilà. Merci. Madame Morin, je crois que vous pouvez reprendre vos propos. Je vous remercie, Madame la Présidente. Можете да продължите. Благодаря. Мисля, че ние трябва да бъде да се съсредоточим и именно върху този аспект. Европейския социален фонд за 2013 година, тъй като в период на криза това е изключително важен инструмент – който ни помага да постигнем целите, които сме си постигнали по основните насоки до периода 2020 година. Има много тясна връзка между основните, между насоките за 2020 година и Европейския социален фонд. И искам да наблегна на първата цел на Европейския социален фонд, а именно професионалната интеграция. Трябва да знаем обаче, че в това предложение и е 20% на този фонд е, са насочени към борбата срещу бедността и е, солидарността. 80 милиарда евро е предложената сума е, възоснова на правило, е, по което трябва да бъдем много е, бдителни. Европейският социален фонд е всъщност 40% от него са дейностите за сближаване и 20% за социалната солидарност и борбата срещу бедността е, социалният фонд може да засили е, въздействието на дейностите за излизане от кризата. Поставили сме си четири тематични цели. Насърчаване на заетостта, професионална мобилност, инвестиране в изграждането на умения и компетенции и насърчаване на е, сближаването и укрепване на администрациите и институциите, за да могат да прилагат Европейският социален фонд. Тази политика се разполага в общата рамка на развитие на заетостта за периода 2014-2020. Всички ние много сме работили по тази тема. Целта е да се постигне нивото на компетенциите. Е, намалява, намалява броя на ниско квалифицираните работни места. Нашата цел е да се повиши брой на работните места, които изискват високо ниво на квалификация. 50% от работните места ще бъдат защитени. Мисля, че в тази обща тенденция на квалификацията и заетостта Европейският социален фонд е много важен инструмент. Вторият елемент, който ни задължава да се мобилизираме, е, че Политиката за излизане от кризата трябва да ни даде възможност да отговорим на потребностите от нови работни места, които ще се открият след излизането от кризата. В кризата бяха съкратени около 20 милиона, ще се възстановят 7 милиона. Няма да са същите работни места. Ето защо трябва да подготвим мобилността на работниците и необходимите компетенции и умения. Второто много важно явление, госпожо председател, около, което изисква нашата мобилизация в тази комисия, е пенсионирането на е, поколението родено след Втората световна война. Ето защо ако добавим създаването на работните места след кризата е, и е, лицата, които ще излязат в пенсия, ще видим, че ще бъдат създадени около 60 милиона работни места. Сред темите, по които ще разговаряме с нашите гости днес и затова тяхното участие е много важно, са следните. Първо, е, клаузата за обвързано с условия и по-конкретно клаузата за, услов... за макроекономическа обвързаност тук се свързва използването на Европейския социален фонд с доброто управление на страната. Трябва да кажа, че след съобщението на комисаря по този въпрос, аз а, съм против тази клауза. Аз съм за златното правило, за доброто управление. Смятам, че е уместно е, от, фондов, е, от гледна точка на фондовете за кохезия, Европейски социален фонд е, е насочен към интеграция на работещите и мисля, че не можем да приемем клауза за обвързаност е, към Европейския социален фонд. Това е изключително важен дебат, в който ние трябва да имаме своя позиция. Вторият момент е свързан с упростяването на процедурите. Ние имаме нужда от проекти. Знаем, че на място не, не се оползотворява целият фонд и затова е необходимо да се улеснят процедурите. По-нататък ние имаме мерки за въздействие. Тук използването на този фонд. Въздействието му върху динамиката на заедостта трябва да се измери и е, ние трябва да постигнем съгласие по определен брой критерии, които ще ни помогнат да измерим обективно нашата политика. Това е много накратко доклада има много да, какво да се каже за интеграцията, за участието в социалните партньори ние е, в работната група с европейските синдикати сме провели множество изслушвания по тази тема. Те трябва да продължат, защото социалните партньори трябва да се мобилизират на няколко нива и по-конкретно на ниво предприятие. Това е. Благодаря, госпожо председател. Председателката. Преди да дам думата на петимата следващи оратори, искам да предложа, че изслушването не е само за макроекономическите условия. В нашата комисия има консенс – консенсус. Когато погледнете резултатите от съвета ЕКОФИН за международното споразумение, сега има възможност за санкция с процент от БВП. Още едно основание, че тези, това макроекономическо условие няма място в фонда. Много други аспекти са разгледани. Има опасност дървото да скрие гората. Ще дам думата за по 10 минути. Започваме с Европейската конфедерация на синдикатите. Госпожа Клоден Нактергал, секретар на конфедерацията, има думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря още един път от името на Европейската конфедерация на синдикатите за поканата е, и за организацията на изслушване по тема, която е от съществено значение за нашата конфедерация, именно Европейския социален фонд. Вярно е, че ние поддържаме редовен контакт. Е много важно, но заедно с това е много важно да прецизираме някои въпроси. На първо място, вярно е, че не, не можем да съсредоточим целият дебат върху макроекономическата клауза, е много важно да напомним, че е, е неприемливо макроекономическите условия да бъдат налагани, тъй като те са свързани с налагането на санкции. Едно лошо управление, лоша политика, водена на национално ниво, би имала отрицателни последици за регионите е, и за местните общности, най-вече за гражданите. Е, освен това, по този начин само ще се засили евроскептицизма сред гражданите, който без друго се засилва след началото на кризата и след всички мерки за е, строги економии, които се налагат от Брюксел в кавички, както често се обяснява погрешно. Ние имаме свои предложения и те са свързани с формулирането на социални условия но не в рамките на, проект, на економическото управление. Ние не говорим за социално. Ние смятаме, че трябва да се говори за социално управление, Смятаме, че трябва да се определят и социални условия, т.е. прилагане и пълно зачитане на принципа на партньорство във всички структурни фондове. Това означава спазване на директивите и регламентите в социалните области, например по отношение на командироването на работници, много актуална тема, но също така и е по отношение на равенството. Няма да навлизам в всички детайли. Вторият момент е свързан с нашето опасение, че в регламента за Европейския социален фонд – не се споменава комитета на Европейския социален фонд. Той фигурира в Лисабонския договор, но не е в този проект за общ регламент за структурните фондове. Мисля, той трябва да бъде включен, въпреки че ни беше обяснено от комисията, че става дума за бюрократична техническа грешка и така нататък. Това е много важно. Той комитетът да бъде споменат изрично, за да сме сигурни в това, че тенденциите са такива, каквито съответстват на нашето мнение. Що се отнася до мерките, които споменахте, а именно мерките ориентирани към конкретни резултати, за да бъдат приети проектите, а и за да се оцени изпълнението на проектите, ние имаме много резерви и съмнения. Въпреки, че е ясно, че фондовете трябва да се използват ефективно, ясно е, че става дума за средства, за средства на европейския данакоплатец, но когато става дума за обвързването на финансирането на един проект с неговите резултати, е необходимо показателите да бъдат ясни и коректни, тъй като е много по-лесно да се да се представят резултатите от изграждането на един мост или магистрала, отколкото да се измерят резултатите а, от а, проект за обучение с а, цел намиране на работа. Особено когато става дума за много нискоквалифицирани лица. Така че ни трябват много ясни показатели, по които работим. Те, ще, те са включени в анекса към регламента. Що се отнася до тематичната концентрация, има четири приоритета, ние сме съгласни с тях. На първо място заетостта и след това мобилността. Това са въпроси, на които можем да се върнем малко по-късно. Второ място е приобщаването. Ако искаме да постигнем целта, свързана с намаляване на броя на бедните, е необходимо решението да бъде прието от съвета. На трето, третата цел обучението и човешките ресурси. Това е задължително, особено що се отнася до младите. И на шърто място укрепване на капацитета а, на администрацията. Разбира се, има много длъжности лица, които не са а, обучени, които не познават а, всички законодателни възможности а, по този те трябва да са запознати, дължните лица трябва да са запознати с всички възможности, които предлага законодателството за мобилността, а, за младите и за учените. Не... Целта 25% от фонда да се предостави за социалното приобщаване и борбата срещу бедността. Ние сме съгласни, ето защо смятаме, че 40% от фонда трябва да бъде отделена за социална политика, за укрепването на политиката на заетостта и всички съпътстващи дейности без да се ограничаваме до основните насоки за заетостта. Тези линии редовно се гласуват от съвета. Поставяме, наблягаме върху факта, че говорим за европейска стратегия за заетостта не само на книга може би сте установили, че това, е, че това вече не фигурира в документите на комисията и така стратегия за заетостта. Това е искане на Конфедерацията на синдикатите. Има един друг въпрос, който е не по-малко важен и това е новото понятие региони в преход. Това не е много по-ясно след обяснението на комисията и ние не сме против априори това ново понятие. Бихме искали за регионите, които трябва да се доближат към другите, е, там има е, ясен критерий 15% от БВП, е, но към критериите трябва да се добавят а, уч... посещаване, брой, процент на децата, които посещават а, училище, безработица. Има много други а, критерии, които трябва да се добавят, а, тъй като те говорят за нивото на развитие на даден регион отвореността на всички региони, тъй като най-необлагодетелствените региони не бива да бъдат наказвани. Трябва да държим сметка за това, че в момента, в период на криза, не знаем дали бедните региони днес няма да с... богатите региони днес няма да са бедни утре. Както и обратното, най-по-необлагодетелствените да се замогнат утре. Ето защо ние трябва да бъдем много внимателни и регламентът се е, е за периода след 2013 година. Да се надяваме, че ще сме излезли тогава от кризата, но съдейки по всичко, което наблюдаваме, имаме съмнения. Има друг елемент, свързан с фонда за приспособяване към глобализацията. За нас е много важно, първо, за разлика от предложението на комисията, този фонд да не се използва за подпомагане на безработни фермери. Има други средства. Обща съскостопанска политика, а не да не се използват другите фондове за тази цел. Второ, ние наблягаме върху факта, че принципът и целите на фонда за приспособяване към глобализацията а, да се добави към превентивните цели, които намираме в Европейския социален фонд със съответния предвиден бюджет и накрая, но не на последно място, партньорството. Ние приемаме предложението за кодекса за поведение е, – то е свързан и с становище на економическия социален комитет. Като съдържание е задължително да, си, да има европейска дефиниция на партньорството, за да не взимат, да не взимат предимство националните практики тъй като ще, стане, ще настъпи дисонанс и също така да има ясна дефиниция на ролята и функцията на всеки партньор и социалният диалог е, е част от изключителните компетенции на социалните партньори. Всичко, което е свързано с социалната политика и политиката на заетостта, това е свързано с компетенциите на социалните партньори. И накрая ние поискахме консултациите да не се. Ние поискахме консултациите да бъдат организирани както трябва и за тази цел изпратихме на председателя Баросо и комисаря отговаря за бюджета, в което настояваме да, да, да има допитване до социалните партньори не само за финансовите перспективи, а и всички документи, имащи отношение към економическото и социално сближаване. Председателката Извинявайте, не бях включил часовника. От тук нататък ще го включвам. Не става дума за дискриминационна мярка. Първата ораторка спечели от това, че аз забравих. Госпожа Бирдей за една 10 минути. Скъпа госпожа председател, уважаеми дами и господа, най-напред бих искала да благодаря на Комисията по заедостта да ни за поканата да представим мнението ни по нови регламент за СФ, предложен от Европейската комисия, който се обсъжда в момента в парламента и комисията. През тези тежки имен, времена да бъдат включени всички заинтересовани страни, включително за занаятите, малките и средни предприятия. Структурните фондове, частно частност Европейския социален фонд, са важни инструменти за преодоляване на сегашната криза, както и за периода 2014-2020 година. Позволете сега да се фокусирам върху същността на въпроса в две части. Първо, ние правим положителна оценка и втората част ние разглеждаме по-проблемните области. Първо, положителните ни оценки. Има бюджетен ангажимент към фондовете. Приветстваме новия пакет за сближаване, сред които и регламента за Европейския социален фонд. Новия подход трябва да бъде прият, което няма да е толкова лесно. Извинете, обърка страниците. Приветстваме регламента за СФП. Оценяваме високо акцента върху бюджета, посветен за иновации и конкурентоспособност на предприятията. Също приветстваме обвързаността с целите поставени в стратегия 2020 за етост, интегриране пазара на труда, обучение през целия живот, социално сближаване. Ние приветстваме следните седми, седем точки. Принципа на концентрация. Четирите приоритети, които са около четирите основни цели, които са поставени, но заетостта трябва да бъде първостепен приоритет, особено за младите хора, поради високата безработица сред тях. И на второ място, ние високо оценяваме новата, новия подход Приветстваме въвеждането на концепцията за управление на различни нива и на партньорство. Както и това е един и същи член да се отнася за всички структурни фондове. Също приветстваме акцента, който се поставя на социалните партньори, тяхното участие, операцион, оперативните програми. Приветстваме също упростяването на административната тежест, също и финансовите ангажименти, като предоставянето на глобални суми е, и също някои други упростени варианти за свързани с разходите. Необходимо е да се промени нагласата сред обществените органи и сред управляващите проекти, за да се адаптират към новия подход, което няма да е лесно. И най-сетне ние настояваме да се подкрепят дейностите на социалните партньори за подобряване на капацитета им, за да могат да изпълнят своята роля като ключови участници в економиката. Преминавам сега към втората част. Ще спомена няколко елементи, които според нас са по-проблематични. Относно партньорствата, бихме искали да се подчертая специфичната роля на социалните партньори на всички нива. Те трябва да бъдат по-добре оценени, особено по двете тематични цели, свързани с заетостта, образованието, както и обучението пред целия живот и уменията. Реализирането на партньорствата от наша гледна точка е, изисква да се проведат консултации с социалните партньори в Европейския съюз по етичния кодекс, както и по общата стратегическа рамка. Съжаляваме, че не е споменат въпроса за споменаване на комитета за СФ. Искам да, искаме също да се подчертаят като приоритети тези свързани с професионалното обучение, както и за развитието на стажове по цел 3. Това е важен на цел за преодоляване на безработицата сред младежите. Бихме искали да има също упоменаване на трансфера на бизнеса в Инвестиционен приоритет 1 до 3. Ние сме удовлетворени от предложението на комисията. Сега комис... съвета и парламента трябва да подобрят първоначалния текст. Ние сме на разположение да окажем съдействие. Благодарим ви, че ни дадохте възможност да изразим своето мнение по този пакет и очакваме да продължим да работим съвместно с вас. Председателката, благодаря сега от името на Европейския център за работодателите и предприятията, които осигуряват обществени услуги. Давам думата на господин Давид Ансион. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да представя нашето виждане за бъдещето на Европейския социален фонд по време на това разглеждане на темата в Комисията по заедостта в Европейския парламент. Това е важна тема за европейския социален модел, особено сега в времена на бюджетни ограничения, при ограничаване на бюджетите. Инвестициите се отлагат, ако не и се премахват изобщо. Има сериозни съкръщаване на разходите за образованието, за здравеопазването, за инфраструктура. В Европа ние сме изправени пред краткосрочни политики, а това буди безпокойство за бъдещето. Европейския социален фонд и в частност кохезионната политика са основни средства за Европейския съюз, основен инструмент с дългосрочен ефект върху Европейския съюз и трябва да се използва внимателно, особено предвид на предстоящите консултации в рамките на стратегическата рамка. Като представители на Центъра за работодателите и предприятията от публичния, които предоставят публични услуги, ние проявяваме интерес към темата за Европейския социален фонд, особено ние приветстваме работата между, връзката между ЕСФ и стратегията 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Трябва да използваме тази стратегия. Там са заложени ясни цели за постигане на 75% заетост, намаляване на до 10% и а, хората, които напускат училищата и за увеличаване на а, дипломиралите се. Приветстваме намерението да се опростят административните процедури. Трябва да се намери нужния баланс между нуждата от отчетност и да се позволи на менеджерите да се фокусират върху ключовите области на своята дейност. Необходимо е да има по-добро управление, по-ефикасно управление. Предприятията трябва да търсят финансиране, което да отговаря на потребностите им, да кандидатства за такова финансиране. Понякога обаче изискванията са твърде високи за предприятията и за това упростяването особено а, важно. Процеса на оценка на два етапа първоначална оценка с обратна информация, внасяне на корекции и после извършването на допълнителен анализ. Необходимо е не само да подчертаем нуждата от публични услуги в текста, политики трябва да се подкрепят с нужните финансови средства – за да отговорят на потребностите и амбициите. Предвид на сегашното положение, ЕСФ трябва да остане важен стратегически финансов инструмент, да получи повече ресурси, за да отговори на нарастващите предизвикателства. Що се отнася до приоритетите в сферата на инвестициите, бих искал да подчертая няколко ключови момента да се инвестира в, преодоляването на ефекта от кризата, да се инвестира в, в образование и преодоляване на разминаването между прилагането и търсенето на определени умения. Беше извършено международно изследване че се е наложило да се отложи реализирането на някои стратегически инициативи в предприятията, поради това, че липсва да, нужния талант, който е необходим за целта. Няма нужната работна сила с нужните умения в Европа. И това е друго предизвикателство, че има недостиг а, а, на високо квалифицирана работна ръка. Това особено въжи за обществените услуги. Там има специфични потребности от умения. Трябва да се подчертая също и застаряването на работната сила – в публичния сектор средната възраст на работещите е по-висока, отколкото в останалите сектори на економиката. Демографските промени са важен проблем, който трябва да се има предвид за в бъдеще. Според Евростат от 40 до 45 години ще се увеличи средната възраст и ще продължи да тази тенденция ще продължи. Това ще бъде сериозен, но бреме за социалните ни системи. Също предаването на умения от поколение на поколение в предприятията трябва да се осигури. Необходимо е да има прехвърляемост на уменията. Демографските промени също са важни с оглед на предоставянето на услуги, които отчитат застаряването на населението. Ние очакваме да допринесем в разговорите с парламента и съвета и в бъдеще по тази важна тема. Надяваме се да си сътрудничим добре. Благодаря, госпожо председател. Председателката, благодаря. Сега преминаваме към представители на неправителствени организации. Най-напред давам думата от името на социалната платформа на господин Кони Ройтер, председател на платформата. Благодаря за поканата и благодаря за възможността да говоря пред вас. Мисля наистина, че това е много важен дебат, а не просто какъвто и да е дебат. Европейския социален фонд, както бе казано, но е много важен, особено в момент на криза. Ако не не се прецелим точно в целта, а това ще е проблем, но проблемът не е в предварителните условия, за които говорихме, а за фондове, средства, които не се използват. 7 милиона средства, пари, евро не могат да бъдат абсорбирани правилно. Не, това има до голяма степен връзка с слабостите в администрацията да абсорбира средствата, да уточни какви са нуждите за образование, обучение и квалификация. Мисля, че ние всички може да се споразумеем по това, че социалния фонд трябва да е от полза за хората, които наистина имат нужда от него. И както бе вече казано, ние е, няма нужда всъщност да говорим за предварителните условия е, това, е, тези предварителни условия всъщност нямат никакъв смисъл. Те само наказват хората, които имат нужда от средства, страните, които са засегнати от кризата. Европейския социален фонд а, е, трябва да бъде на разположение на всички хора, които имат нужда от него, на всички страни, а не <clears throat> да им бъде препречван пътя, просто защото не изпълняват определени условия. Искам да се спра на някои въпроси. Първото е нещо, което бе засегнато от преждеговорившите. Например, стратегията за заето. В, за заетост, извинявайте. А в Европейския съюз е много важно е, хората да се свържат отново, да добият отново доверие в европейските институции. Това е важно за бъдещото развитие на социалния фонд, т.е. политическото му измерение. Също така важно е, е, е стратегията 2020 да се върне отново в правилния дискурс и в правилния контекст. Е, какво имаме предвид? Е, ние сме неправителствени организации, организации, които естествено поддържат в, в, растежа, който е основан на социалното включване, на социалното сближаване и на устойчивостта. Затова бихме предложили 6 мерки, не 6 мерки, за които вече сме говорили в економичес... от економическа гледна точка. Ние предлагаме е, други мерки. Най-напред е, социалния фонд трябва да се концентрира върху социалните въпроси. Мисля, че всички може да се съгласим с това. Това трябва да е основният тенор в дейностите на е, фонда. Борбата срещу бедността, това е също ключова дейност и аз мисля, че моя е, колега, който ще говори след мен, ще се спре повече на това. Трябва да се борим против дискриминацията и да се съсредоточим също така върху равноправието между мъжете и жените. На следващо място, общото финансиране. Естествено, ние приветстваме и комисията понякога смята, че неправителствените организации не, нямат роля в управлението, но това не е съвсем така. Ние приветстваме по принцип е, целта 25% е, от средствата е, в фонда да, опри, да отиват за подобрен кап, административен капацитет. Бюджета на социалния фонд е хубаво да бъде целе, целеположен по такъв начин, че 20% да бъдат заделени за борба срещу бедността. Не бива този процент да се намалява. На четвърто място въпроса за партньорството. Да, наистина. С нашите приятели, с нашите социални партньори ние трябва да се борим за повишаване на заетостта. Това е въпрос на социален диалог. Няма защо да поставяме този проблем под въпрос, но защо ни трябва социален диалог? Е, защото е истина, че има хора с ниска квалификация, които са извън трудовия пазар и които трябва да се преквалифицират, да повишат квалификацията си и да им се даде възможност на тези хора да се включат в трудовия пазар, да могат да допринесат за неговото развитие. В моята организация ние се занимаваме с тези въпроси от 25 години и ние знаем, че това е, е в унисон с, стратегията за социалното включване и социалното сближаване. За това трябва да работим с социалните партньори. Това не е това е една допълнителна роля, която бихме искали да поемем. Това не е, е, ние не сме в конкуренция с социалните партньори. На пето място. Това е не само принципа за партньорство, а също така и средствата, финансирането на неправителствените организации. Социалните неправителствени организации са заети в професионално образование и обучение. Понякога обаче те няма достъп до тези средства. Различна е ситуацията в държавите членки. Те, е, в някои държави, аз не говоря само за Унгария и за други държави, е, по политически при, причини неправителствените организации нямат достъп. Те са изключени от достъпа до финансиране, а това е много важно. Трябва е, преждеговорившите споменаха, че има разминаване между очакванията на пазара и квалификацията на а, а, хората. Това е социална реалност и тук социалните партньори могат да се намесят, но също така тук е важна ролята и на неправителствените организации. Много важно е, даже и малките организации, чрез административното упростяване, както бе е, казано, административното упростяване да е на лице и то да въжи не само за администрацията, а и за малките организации. Малките организации трябва да имат достъп до финансиране. Освен това, мисля, че има може би още 4-5 минути. Е, трябва да продължим дебата. Е, Европейския социален фонд и новите предизвикателства. А, новите предизвикателства проистичат от демографското развитие в Европа. Младите хора са е, на тях трябва да им се обърне внимание, особено хората под 35 години. Е, Оцелта на Европейския съюз е да интегрира обаче и хората, които са над 55 години. Е, хората, които са над 50 години и загубят работата си, трябва да се задоволят с по-низко квалифицирана работа. Въпросът е и как може да се фокусираме по-добре не само върху заетостта за заетостта за по-възрастните ни съграждани, но също така как може и да интегрираме на трудовия пазар мигранти. Хора, които живеят в Европа, които трябва да се квалифицират и които също трябва да получат достъп до трудовия пазар. И още нещо, което искам да спомена. Социалната економика. Когато говорим за квалификация, е, не става дума само за, работ, е, за работни места, за зелени е, работни места, но става дума и за нужда от грижи за възрастните и децата. Имаме една специфична ситуация е, на базата на което ние сме направили някои предложения, някои изменения. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Ние мислим за е, бъдещото развитие на социална Европа, на социалния момент. Ние бихме искали да работим за, едно, за едно социално общество. Благодаря. Последният е, оратор в първата част на днешната ни дискусия е от името на Европейската мрежа за борба срещу бедността, госпожа Сиан Джонс, която е координатор по политиката. Разполагате с 10 минути. Благодаря за тази покана. Съвсем накратко за мрежата за борба срещу бедността. Ние сме независима НПО. Ние сме интегрирани с 30 платформи за борба срещу бедността и ние много държим а, на, участ... на а, а, връзките с. А, от тези организации. Предложенията на Комисията за Европейския социален фонд са една от най-осезаемите ползи от, в рамките на стратегията 2020 и Искаме в началото да кажем, че приветстваме две много важни области. Първо, засилване на а, ролята на дейностите за намаляване на бедността. Втората широка област е принципът на партньорство, особено подходът отдолу нагоре. Подкрепа на местните инициативи, упростяването. Ние смятаме, че е, аз ще поговоря малко по-късно за укрепване на целите. Четвъртата област е свързана с това, че самия социален фонд не може сам да осигури намаляването на бедността. Необходимо е да има клауза, е, за която да включва социалното включване в е, всички области. И накрая въпросът за обвързаността с условията. Радваме се, че комисията отхвърля тази идея. Аз ще се спра на въпроса какво може да направи Европейски социален фонд, за да се постигне целта за намаляване на бедността. Мисля, че 20% са поставени под заплаха, затова трябва да се мобилизираме. Защо е необходимо да същити тази клауза? Комисията е признава, че трябва да се усъвършенстват нещата. Очевидно е, че не сме постигнали напредък дори по първата програма. Само 12% от Европейски социален фонд се освоява. Това, което е по-важно е, че бедността и социалната изолация се засилиха в резултат на кризата и мерките за строги економии. Новият доклад за социалната защита ни казва, че близо 2 милиона души са заплашени от бедност и социално изключване. Не само това, сериозността на бедността се е влушила. Допълнително 340 хиляди души изпитват сериозни материални лишения и това е само върхът на айсберга – Увеличава се а, броя на работещите бедни до 8,5% и това е една четвърт от а, бедните а, в трудоспособна възраст. Има нужда от нови ресурси. Това е един от най-силните ни аргументи. Заетостта е важна, но не е достатъчна. Трябват ни интегрирани подходи и това изисква повече инвестиции. И накрая рингфенсинг или защитата е, осигурява на сближаване на условията в различните страни. Ние трябва да съберем всички данни, е, трябва да положим всички усилия, 20% да останат наша цел. Искам да кажа няколко думи за хранителната помощ. В момента се предлага тя да влезе в 20%. Ние подкрепяме хранителната помощ, но това не е стратегия за борба срещу бедността. Това е краен резултат е, на който има за цел да смекчи част от, сериозно, част от сериозните материални лишения, но, не, но това не е стратегия за борба срещу бедността. Друг, следващият елемент е свързан с изясняване на тематичните елементи, за да имаме ефективна стратегия. Приветстваме целите за заетостта, но говорим за качествена и устойчива заетост. Заетостта не е достатъчно. Трябва да поставим акцент върху достъпа до заетост. Еднотипният подход няма да даде резултати. Ние трябва да използваме адаптиран, индивидуализиран подход към всички групи които изпитват, които са поставени в неравностойно положение по различни причини. Хубаво е, че говорим за активно включване, но какво означава това? Адекватна подкрепа за доходите, индивидуализирана подкрепа за заетост. Ние не искаме само е, обвързано с условията. И заетостта не е достатъчна. Трябват ни интегрирани подходи, които да осигурят достъп е, до е, услуги. Четвъртата област е свързана с стратегията 2020. Ние сме за е, сближаване, за, е, интегриране с дейностите за изпълнение на стратегията 2020. Трябва да създадем ясна система за оценка, която да оцени резултатността на фонда. Ето за тази цел имаме нужда от показатели. Не само броя на работещите, вид работни места, но също достъпът на лицата до заетост. Имаме нужда от координация между Европейския социален фонд и отворен, откритият метод за координация, като че ли често забравяме това. Националният социален доклад ще ни даде възможност да приемем по-интегриран подход за борба срещу социалната изолация. Клаузата за обвързаност намалява ефективността на, подхода срещу бедността и се основава на идеята за фискална консолидация. Но всъщност това е идея, която наказва по-слабите групи. Накрая въпроса за партньорството. Това е много важно, особено акцента върху неправителствените организации. Те имат опит в работата с изолираните групи и знаят как да им, да, да им помогнат да получат достъп до заетостта, но и до различни услуги. Ние имаме много, ние имаме богат опит, и, но нещата стават все по-трудни. Участието на партньорите на всички етапи на процеса разработване, изпълнение и оценка на оперативните програми са много важни. Принципа на партньорство трябва да се конкретизира. Има нужда от подкрепа за техническата помощ, която помага на малките НПО да получат достъп до системите за финансиране. Също така можем да използваме изграждането на капацитет. Особено в приоритетните райони. Що се отнася до упростяването, приветстваме предложенията и смятаме, че трябва да се прилага механизъм ориентиран към НПО, упростени процедури, блок суми. Има един е, отсъстващ елемент за закъснелите плащания – е, закъснелите плащания представляват сериозен проблем за НПО. Е, един друг въпрос, свързан с транснационалното сътрудничество. Приветстваме предложенията, но трябва да се направи повече, за да имат НПО по-лесен достъп до транснационални проекти. Е, благодаря ви. Merci beaucoup. Euh, je crois... Благодаря. Чухме едно много цялостно представене. Казаха ни, че Бизнес Юръп не може да присъства и не могат да изпратят представител. Е, и отсъствието на един от социалните партньори не е по наша вина. Сега ще дам думата в съответствие с постъпилите изказвания. Най-напред господин Томас Ман. Радвам се, че по отношение на Европейския социален фонд имаме едно разширение на бюджета до 84 милиарда евро. Това е бюджета и ние искаме да използваме разумно тези пари. Искаме, естествено, да се опитаме да сме много ефективни, е, да видим как ще успеем. Аз малко се зачудих от нещата, които чух. Е, в е, предложението на комисията искаме да имаме, да въведем индикатори. Аз мислех, че има до сега индикатори. До момента имаше доклади, знаем какво се случва в държавите членки, какво не се случва и когато видим, че а, има един инструментариум, който вече съществува, за какво са нови индикатори. Разбрах, освен това, че в някои държави и членки сътрудничеството с социалните партньори и с неправителствените организации не е на нужното ниво. Затова искам да подчертая, че част от парите от фонда трябва да инвестираме именно в е, подкрепа на тези контакти, контактите с социалните партньори и неправителствените организации. Е, мисля, че те са много важна част от диалога. Важно е да се укрепят капацитетите, важно е да има възможност за обучение, трябва да се заостри вниманието върху факта колко е важно е, социалните партньори да е, ни сътрудничат. В противен случай ние просто няма да постигнем нашите цели. Във всички резолюции на Европейския е, съюз непрекъснато се подчертава укрепване на социалното партньорство. За нас това е важно, но важно е, е държавите членки също да разберат важността на проблема и да го приложат. Още един въпрос имам. Елизабет. Е, към теб, но и към другите ми е въпроса. Искаме да подкрепим иновациите. Това звучи чудесно. Е, това е добре, но как изглеждат тези социални иновации? Къде се виждат те? Къде се случват? Формулировката е великолепна, но кое е иновативното? Кое е новото? Бих се радвал, ако при различните мерки, които предлагаме, те наистина се реализират и, и видим а, е, кое е новото при, при, при тях, но да описваме всички мерки като иновации, това е малко несериозно. И още нещо. Искаме да сме ефективни. Всички ние, европейските депутати, ние понякога се оплакваме, че нещата не се случват както бихме искали. Затова е важно да обединим усилията си и да сме ефективни, включително и комисията. И може би хубаво е да се намалят приоритетите, да си кажем, е, ще се фокусираме върху, 3-4 е, приоритета, но това, което правим, трябва да има субстанция и да има съдържание. Елизабет и госпожа Морон. Е, френското присъствие през тези два дена се чувстваше много интензивно. Благодаря за това господин Дарден, след това госпожа Езовецка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за различните изказвания, които изслушахме от нашите гости. Това е важен въпрос, като се има предвид кризата, която преживяваме и която вероятно ще продължи още няколко години поне. Можем да говорим много по тази тема, но ще се спрем само на няколко въпроса. Аз поделям някои от направените предложения. Например, заделянето на 20% за борба срещу бедността. Това е важен елемент. Това е на базата на доклада, който беше подготвен тук в края на миналата година по въпросите на борбата с бедността. За регионите в преход, това е важен въпрос, искам да се спра на него, за да прецизираме малко повече нещата, за да могат максимален брой европейски граждани да могат да се възползват от тези фондове. Относно оценката на резултатите, това е важен елемент, за да се оправдаят предприятите мерки при изразходването на средствата. Необходимо е да се наблегне на ефикасното изразходване на средствата. Това беше казано от предходния оратор. Трябва да видим как можем да изразходваме в максимална степен наличните средства, вместо да искаме непрекъснато все повече и повече. На място тези средства биха могли да се изразходват по-ефикасно. Друга тема която също беше засегната, се отнася до по-добрата координация на фондовете. Фонда за приспособяване към глобализацията беше спомената. Трябва да запазим конкретните цели, за които са създадени отделните фондове. Когато се говори за координация, това не бива да допуска ам, размиването на фондовете. Що се отнася до хранителната помощ, когато се разширява мисията на един фонд, в определен момент се намаляват средствата, които отиват за първостепенната цел, за която е създаден даден фонд – въпреки че председателката няма да е много доволна. Бих искал да се върна на въпроса за това, че не е приемливо да има обвързване с условия. Благодаря госпожа Езловецка, след това господя, госпожа Шлотер. Благодаря, госпожо председател. Доста често ние чуваме критики, свързани с използването на Европейския социален фонд. Вчера госпожа Морал организира много интересна среща с експерти и стана ясно, че има сериозно разминаване между квалификацията на хората и търсенето на определени умения на пазара на труда. Въпросът ми е следния. Дали сте готови да предприемете новаторски мерки, за да се адаптират обучението, квалификациите на нуждите на пазара на труда. В моя регион организирахме проект с участието на експерти от Германия на всеки 3 месеца. Предприемачите ни предоставят информация за евентуалните нужди, които имат за определена квалификация на работници, какви работници предстои да бъдат уволнени също. Изминаха 14 години вече. Ние все още не сме приключили проекта. Имаме достатъчно информация, за да можем да применим към обучение на хората в такива квалификации, които се търсят. Ние сме събрали също данни през годините, които ни позволяват да си извлечем полуки за в бъдеще, да знаем какво ни е необходимо. Вие разполагате ли информация, която може да се използва в новата перспектива за Европейския социален фонд, за да можем по-добре да го използваме и да, се, да помогне той в по-голяма степен на хората, които търсят работа? Госпожа Шротер, след това госпожа Гънц. Благодаря. Благодаря и за презентациите. Бих помолил тези презентации писменно да ни бъдат предоставени. Аз се опитах да се водя записки, но не успях, не успях да запиша всичко. Имаше много хубави идеи, много конкретни идеи, които аз бих искала да се включат в регламента. Това би било много добро. Това беше първото, което исках да кажа. На второ място, някои от нещата, които бяха казани, имат роля в общия регламент и не са толкова добре осветлени в регламента за Европейския социален фонд. Затова бих искала при презентациите, които направихте, и в презентациите, които ще ни изпратите, да отбележите какви промени бихте искали да се случат в общия регламент и какви промени конкретно в регламента за социалния фонд по отношение за средствата за финансирането, за кофинансирането, за борбата с бедността и така нататък. Защото там става дума за процентите, е, е, за процентното целеполагане и за 20% 3%. Сега, за държавите членки. Е, в държавите членки голямото мнозинство от тях е за премахване на клаузата за предварителните условия. И аз мисля, че само нашата комисия се застъпва за тази клауза, за този процент. Това, което ми прави впечатление е, че до момента във вашите презентации не чух нещо много важно, нещо много централно, а именно разликата в рамките на член 6. Там имаме е, там става дума за принципа на партньорство, там става дума за едно добро партньорство, но не става дума за партньорство в рамките на целия Европейски съюз. А това според мен е нещо централно, това е централен въпрос. За това бих била щастлива, ако дадете вашата концепция за партньорството. Сега за подкрепата и помощта за продоволствието. Ние не знаем дали ще получим достатъчно пари за други социални инструменти. Затова смятам, че е утопично да има такива е, средства, отделени за продоволствието. От друга страна, е, има 6 държави членки, които разчитат на тази подкрепа. Тази подкрепа няма да е на лице след 2014 година. Затова смятам, че е разумно да се, да има един интегриран подход към е, социалния фонд, защото хората, които имат нужда да могат да, е, да имат достъп до е, тези средства, средства за храна. в същото време обаче, трябва да мислим как тези хора да надмогнат е, своята зависимост от тези средства. За това говоря за един интегриран подход малко държави членки имат нужда от, този, от тези средства. И аз бих променила просто подхода. На следващо място не бе казано нищо за концентрирането в социалния фонд. Имаше намеци за това. От една страна смятаме, че е хубаво, ето точка четвърта, четвърта точка отговаря на централните приоритети в член 9 на общия регламент, където са изброени 11-те приоритета, но дали това е достатъчно? Може би трябва да се е, съсредоточим повече върху 5 приоритета или 6 приоритета, или пък да нямаме приоритети, за да не се раз, разхвърляме. Може би държавата, държавите членки да, трябва да правят каквото си искат, или пък може да кажем имаме 4 приоритети, но поне един трябва да прегърна държавите членки. Е, искам да ви помоля за по-конкретни предложения, за да знаем какво да запишем в регламента. Благодаря. Мадам Кинга Кунц, Госпожа Кунц, след това госпожа Харкен. Благодаря ви много. Много важно и полезно е, че провеждаме това изслушване. Очакваме следващото. Слушайки вашите коментари, оставам с впечатлението, че можем да разчитаме на много добро партньорство между тези, които работят по регламента за Европейския социален фонд, да бъдат включени докладчиците в сянка в парламента и онези от вас, които имате много задълбочено разбиране за прилагането и имате препоръки към нас. Би било полезно за всички ни за това искам да ви помоля да ми изпратите на мен лично вашите препоръки. С удоволствие ще ги вземем предвид в този процес. Говорим за регламента за ЕСФ, за това е много важно, че вече започнахме хармонизирането на този регламент с рамковия регламент колегите, които работят в Комисията по регионално развитие, тези, които работят по регламента за фонда за промяна в социалния фонд. Всички трябва да работим съвместно за хармонизирането на регламентите. Искам да спомена и териториалния пакт и принципа на партньорство. Принципа на партньорство е един основен въпрос – и би било много важно как ще се приложи на практика, как ще се наблюдава от Европейската комисия. Когато говорим за партньорство, знаем, че е по-лесно да се говори за партньорство, отколкото реално да се реализира такова партньорство на място. Ето защо трябва да установим какви са точните подробности, свързани с партньорствата, с териториалните пактове, как да ангажираме НПО, как да ангажираме социалните партньори. От една страна, ние считаме, че е необходимо да има централизиране по прилагането, за да се подобри ефикасността на изразходването на средствата. Същевременно обаче, се нуждаем от по-засилен контрол от страна на Европейския съюз относно целите, националните стратегии. Бихме искали тези национални стратегии да се насочат към изпълнение на целите заложени в стратегия 2020. Също да се наблюдават оперативните програми, за да се установи дали те допринасят за реализирането на целите. Освен това, считам, че е много важно да се запазят пропорциите които са предвидени сега в предложението 25% от кохезионния фонд за ЕСФ и 20% заделени за програми за преодоляване на бедността. Някои държави членки не са особено удовлетворени от тези пропорции, които са задължителни. Затова би било важно да получим вашата подкрепа, подкрепата на вашите организации, за да бъдат отстояни тези стандарти. Работната група по ЕСФ е добра рамка за провеждане на диалог с комисията при изготвянето на предложението. Затова сега нашата задача е тези положителни елементи, свързани с упростяване на правилата, превръщането на ЕСФ в по-достъпен за малките организации, преките контакти, с е, отделни групи от обществото, които се нуждаят от е, финансиране от СФ да остане. Нуждена от вас споменахте за хармонизирането на фондовете, за да се реализират истински е, комплексни програми за местните общности. Това е важно, защото виждаме, че има програми, които са доста раздробени И това не позволява да има една цялостна програма. Мисля, че бихме могли да се оказваме взаимна подкрепа. Следва да се наблюдава и изпълнението на правилата, свързани, предвидени в рамковия регламент, както и регламента за промяна в социалния фонд. Госпожа Харкин. Някой друг иска ли? Госпожа Харкин. Благодаря на колегите за изложенията. Имам няколко въпроса. Някой от вас спомена районите в преход. Нека да бъдем гъвкави и предпазливи. Напълно съм съгласна предложението да се използват като основа за а, изчисленията 07, 08 и 09. Ако не внимаваме, можем да включим районите в преход, които, се, които излизат от кризата и да е, да изключим онези, които изпитват затруднения в резултат на кризата. Това е трудност, но не можем да ни я, да ни обърнем внимание. Благодаря ви за това, че споменахте пакетът шестица, както се казва. Кинга спомена партньорството. Не е достатъчно наистина да се запише в законодателството. Запозната съм с анализ е, за функци... на функционирането на принципа на партньорство в е, новите държави членки. Е, заглавието на този документ беше иллюзията за включването и интеграцията. Това говори категорично за функционирането на принципа на партньорство. Ние трябва да се погрижим документите да гарантират това. Говорихте за това, че Европейски социален фонд трябва да подкрепя местни инициативи. Много от тях предполагат участието на доброволци. Какво е вашето становище за съфинансирането? Някой от вас спомена проблемът за закъснелите плащания. Много важен въпрос. Но редица НПО-та изпитват сериозни финансови организации взимат а, кредити от банки и знам, че не са малко НПО-тата, които не искат да ползват европейски фондове поради всички трудности и закъснения. Един колега говори за интеграция и активно включване, за да не изпадат работещите в бедност. Бих искала да чуя вашите идеи и накрая един от най-колегите ни говори за разминаването между уменията и, а, е, недостатъчните умения. Вчера имахме, вчера дойде представител на СДФОП и се оказва, че има много голям брой работници с твърде големи е, с твърде голяма квалификация и такива за твърде малка квалификация. Ето защо нашите анализи трябва а, да са основа на програмите, които се разработват а, за обучение. И иска ми се да чуя какво е вашето становище. Госпожа Бастос, госпожо докладчик, вие кога искате да се изкажете сега или в края? След това ще дам думата на експертите и госпожа Морен ще заключи. Благодаря, госпожо председател. Аз исках да се включа в дебата, защото дискусията ми е много важна. Най-напред поздравления на госпожа Елизабет Морон Шартие е за добрата работа. Поздравления! И благодаря на нашите гости, които се изказаха по темата. Този нов регламент има най различни най-различни влияния. Целите са ясни и те са важни. Те са борба срещу безработицата при младежите – трябва да имаме възможност да подкрепим младите хора да намерят работа. Трябва по принцип да се опитаме да намалим безработицата. Това е много важно, особено за някои държави членки. На следващо място е инвестиции в професионалната мобилност. И това е акцент, който трябва да бъде третиран със социалния фонд. По този начин ще подобрим конкурентоспособността на нашия пазар и ще може да сме конкурентоспособни и на международно равнище. Що се отнася до приложението на разпоредбите, знаем, че между 2014 и 2020 година приложението ще е от изключително голямо значение. Ето защо имаме нужда от ясно оточнени цели, от добре подготвен персонал, от капацитет, за да може да абсорбираме средствата. Използването на различни средства и възможности, които са близо до гражданите, това трябва да е наш приоритет. хората, които имат най-голяма нужда от средствата, трябва да могат най-бързо да се възползват от тях. За това ни е необходима добра структура за абсорбция на фонда. Мисля, че чухме много неща. Е, чухме за това, че предварителните условия не би трябвало да се включат в регламента. Социалният аспект е много важен при всичките дейности. Трябва да правим економии, знаем всички, има съкръщения в бюджета, Ето защо понятието за е, регионите в преход е ключово тук. Това са именно областите, които трябва да бъдат приоритетно взети предвид при фонда. И сега, работата с социалните партньори. При социалните партньори няма равнопоставеност при ползването на средствата от фонда. За това трябва да привлечем социалните партньори то от сега, от сегашния момент до, при, до прилагането на разпоредбите на регламента за фонда. Само така може да постигнем целта за социално включване. Благодаря. Euh, Колко наблюдения, но Искам да успокоя нашите двама поканени за следващата точка. А, е, ние ще, ще разгледаме точката, за която са дошли с малко закъснение, но да не се притесняват, защото вчера а, е, ние подготвихме нещата. Трябва обаче да приключим тази дискусия, която е много важна, имайки предвид компетенциите на нашата комисия. Аз е, искам да попитам нашите гости. Може би ще прозвуча като иконокласт в дискусия като тази, в момент в който започват преговори за регламента за следващия многогодишен период, нека да приемем един малко по-различен начин. По отношение на упростяването съм съгласна с всичко казано за мен обаче, когато говорим за упростяването, ти трябва да вървим на два крака. Има един крак, който често забравяме. При, чрез управлението на Европейския социален фонд а, ни учат за това какво означава доброто управление. Аз мисля, че ние трябва да малко да го демонтираме. Един регионът е, Париж, който може би не е най-зле управлявания в Европа, там използването на Европейския социален фонд е, би подобрил управлението на фондовете, така че нека да имаме това предвид. Разбирам, че много от много страни се настоява за упростяване. Упростяването в началото и в края на процеса, при представянето на документите и при контрола. Аз се питам дали не бива да се стремим към това, което Европейския съюз прави в областите, в които има най-много компетенции, а именно политиката на, за конкуренция. В тази област всички знаем, че един от най-важните аспекти е държавната помощ. Там има един механизъм де минимист. Там контролът е пропорционален на сумите. Не казвам, че трябва да го прехвърлим механично, но нека да се замислим. Вторият въпрос за размисъл е обвързаността с условия. Тук винаги има два аспекта. Макроекономическият аспект, за който няма да говоря. Има обаче и тематични условия и се надявам да получа вашата подкрепа за идеята, че Европейския съюз не е толкова богат, за да не изпълнява своите стратегии ние ще водим битка с много страни, с много противници, в това число и Комитета на регионите. И защото има една тенденция да се смята, че средствата се разпределят а, а, чисто и просто пропорционално аз мисля, че а, това няма да даде резултати. Аз мисля, че в парламента и по отношение на съвета трябва да имаме категорична позиция, а, за да се променят нещата. моят приятел Делбар казва, но регионите си знаят кои са техните приоритети а, градският а, е, проблемите на градовете също се решават а, е, в съответствие с а, е, определени а, а, принципи. Аз съм, аз се притеснявам ядосана. За... Водим дискусия един от нашите експерти, госпожа Шродер. Каза се, че трябва да имаме общо правило, което да не е много подробно. Какво искаме да постигнем в периода? През 2010 година стана ясно, че имаме нужда от план за възстановяване, как да се постигне ми чрез социалните фондове. Започна да се говори за гъвкавост. Аз съм за многогодишни договори, за да се предвидят определени суми, да имаме правна сигурност. Но как да предвидим конюнктурните въпроси. Не виждам това в предложението на комисията. Ако нямаме инструмент за адаптиране към конюнктурата, това въобще може ли да стане? Може би трябва да чакаме 15 години, за да се възстанови еврозоната. Четвърто, какво правим с средствата, които не се освояват от държавите членки? Последния въпрос за партньорството. Аз съм напълно съгласна с вас. Трудността се състои в различията между държавите членки, в държавите членки, в които нещата вървят, просто вървят в тези, в които не вървят, е много трудно да се помогне. Могат ли, да, могат ли да, да се използва Европейския социален фонд, за да се подобри структурата на партньорството там, където е, не е толкова добро? Сега пак ви давам думата. Господин Кони Ройтер трябваше да си тръгне. Убедена съм, че ще имаме други възможности да разговаряме с него. Предлагам ви да дам думата в последователност обратна а, на тази, в която дадах в началото. Госпожа Джонс има думата не повече от 5 минути. Знам, че е много трудно, но трябва да бъдем прагматични. Да, благодаря. Бяха повдигнати много въпроси. Ще се спра. Нека да се спра с въпроса за хранителната помощ. Мисля, че трябва да сме наясно, че в хранителната помощ е, винаги е била финансирана по различен бюджет ОСП. И така, че включваме в структурните фондове нещо, което е било финансирано по друга линия. Всъщност ще се намалят средствата за проекти като социална интеграция, достъп до работни места. Това е проблемът. Е, има различни предложения. Едното е да се извади, други казва да остане, но трябва да се повиши сумата, е, като сме наясно, че тази дейност винаги е била финансирана от е, други фондове по въпроса за тематичната концентрация, мисля, че въпросът е труден от една страна. Подкрепяме а, общото приравняване с стратегията 2020 но това ще намали възможността за прилагане на един по-широк подход за социална интеграция. Ето защо ние смятаме, че социалната включване трябва да фигурира като по-общ подход. Ние се притесняваме, че вниманието ще бъде обърнато само върху заедостта и обучението. Те са много важни, но няма да решат проблемите с бедността. Не можем да смятаме, че човек, който е изключен от пазара, ще бъде включен само чрез заетост. По въпроса за социалното новаторство, мисля, че това е много важен аспект. Трябва обаче да сме наясно, че социалното новаторство е много модерна дума, само че това чисто и просто означава съкръщаване на е, услугите акцента трябва да бъде върху това, което дава резултати, да оценим това, което дава резултати и да го подкрепим и да защитим системите за социална защита като, е, социал, като солидна основа е, за социалната интеграция. По въпроса за финансовото управление, много е важен въпрос за това още какво можем да направим. Например, по въпроса за къснелите плащания – Необходими са механизми като предварително финансиране, по-доброто използване на глобалните безвъзмезни средства или грантва. Има а, натрупан положителен опит в много страни. А, той просто трябва да се приложи в а, директивата. Накрая по въпроса за партньорството. Той е много важен. Тук има два аспекта. Първо, необходима е консултация с партньорите, социалните партньори и партньорите от гражданското общество за развитие на тези контакти. И имаме нужда от цялостен документ, в който има много примери и се съдържат насоки. Например, за обществените поръчки комисията излезе с документ за социалните цели в обществените поръчки. Трябва да има и наблюдение и възосновата на съответните показатели и да има връзка с стратегията 2020 и да се подкрепя принципа на партньорство в програмите, в националните програми за реформа. За сега това не се е, случва. Ето защо партньорство трябва да, трябва да е елемент във всички а, е, области а, е, на а, е, европейската политика. Благодаря. Господин Давид Ансио има думата. Благодаря, госпожа председател. Е, много неща бяха засегнати и е трудно да се фокусирам върху всичко, съжалявам. Е, но ако забравя някой, моля, напомнете ми, аз ще се свържа лично с колегите. Е, много важен е подход, дългосрочния подход. Един въпрос бе засегнат. Важно е да имаме опита и знанията на място, защото ситуацията в различните региони, държави и членки е различна. Е, важно е да имаме информацията от експерти на място. И понякога ни липсва тази информация. В някои е, държави е, зная, че е трудно абсорбцията на и достъпа до кохезионния фонд. Различно е за различните предприятия и организации. Има разли, раз, голямо разнообразие в практиките при подаване на заявленията за получаване на помощи. Това е също важен въпрос. Критерият de minimis е една добра идея за упростяване на процедурите, за стандартизиране на счетоводството, упростяването е важно, защото има организации, които нямат знанията и ресурсите за подаване на заявлението и за след... заявленията и за следване на всичките процедури. По въпроса за партньорството. Това е много важен въпрос. Той бе засегнат. Социалният фонд и средствата, които предлага, е, са важни за в дългосрочна перспектива. Ние ще се радваме да работим и в бъдеще с вас и ще ви изпратим презентациите в писмен вид. Благодаря. Сега от името ОМП госпожа Бертия. Благодаря. Аз много внимателно слушах каквото бе казано и съм съгласна с повечето предложения. Имаше специфични въпроси и ще се радваме да им отговорим индивидуално и ще ви изпратим, както казах, е, нашите предложения и за общия регламент. Е, три неща искам да подчертая, които за мен бяха много важни. Опростяването. Искам да подчертая отново. То е много важно за нас, защото е, Важно е да разберем е, аспектите, дали трябва да се съсредоточим само върху е, някои от аспектите на упростяването. Екохезията е електронното сближаване. Това е нещо много интересно и важно. Направихме проучване по този въпрос в държавите членки и предложихме 105 мерки за упростяване, в е, рамките на които електронното сближаване е една от тях. Така, предприятията няма нужда да е, бъдат натоварвани, да, да страдат под големия натиск на бюрократични изисквания. На второ място. Интересен беше вашия въпрос за иновациите иновативното организиране на, квали... на качествените методи. Моля, поправете ме, ако греша. А как иновациите могат да отговорят на нуждите на място, на индивидуалните, пред... на, на отделните предприятия? Как може да направим така, че хората да се върнат на трудовия пазар? Въпросът за свръхквалификацията и недостатъчната квалификация беше много интересен. И накрая въпроса за партньорството. Как на място да се осъществи партньорството? Мисля, че в нашия случай ние разчитаме на исторически връзки с определени организации. Имаме на място мрежа, която вече съществува. Такава е ситуацията в повечето държави. Има посреднически организации и представители, които също биха с удоволствие участвали в нашата работа. Те наистина биха могли да бъдат част от това партньорство. Благодаря. Благодаря. Никой не изпълни петте минути, което е чудесно. Сега от Европейската конфедерация на синдикатите госпожа Денан Грегал. Та ще се опитам също в рамките на 5 минути или малко повече. Вие подчертахте основните елементи, свързани с ефикасното освояване на средствата има доста неизразходвани средства, необходимо е да има подобряване на управлението също. Като членове на Европейския социален а, съвет има Тристанен съвет, а, който управлява СФ. Подобен комитет трябва да има и за регионалния фонд. тристранен европейски комитет е необходим за управление на всички фондове, за да се гарантира по-доброто управление, както и за да могат заинтересованите страни да извършват оценка, мониторинг, както в началото, така и в края на програмите. Както правилно подчертахте, Трябва да отчитаме последиците от финансовата и економическа криза. Понякога те са доста тежки. Европейския социален фонд, дали след време ще бъде един от инструментите за подпомагане на изхода от кризата. Ние констатираме, че дори когато говорим за подобряване на гъвкавостта, упростяване. Средствата не са достатъчно използвани. Има блокиране в някои държави членки. Не е необходимо да изчакваме следващия период, а още сега Европейския социален фонд, който е единствения социален фонд, който допринася за реализиране на социалните програми действително да се използва. Има обаче извинения, които се представят от правителствата. Те казват, о, всичко е сложно, необходимо е съфинансиране, има администрация, има бюрокрация. Това се отнася и за регионите. Всичко свързано с администрация, с бюрокрация е пречка но все пак трябва да има политическа визия, политическа воля. Например, в Гърция те там не използват достатъчна степен Европейския социален фонд, за да се помогне на тази държава да е, излезе от е, проблемите, които изпитва в момента. Същото се отнася за Португалия, за Испания – това е част от отговора, който мога да дам на вашето изказване, какво би могло да се направи. Ние вече лансирахме идеята, тя беше подета от някои евродепутати, да се правят авансови плащания по фонда за период на програма. Има определен бюджет и 10% от заделената за целта сума може да се предостави авансово, за да се помогне на съответната страна, нейните граждани, на регионите да излезат от кризата. Има работна група за Гърция. Синдикалните организации на място участват в работата им. Това също опира до партньорство, до ангажиране на социалните партньори, синдикалните организации. Вие, госпожо председател, също говорихте за един фонд за приспособяване към конюнктурата, по примера на фонда за приспособяване към глобализацията. За нас Предложените теми са приемливи, но те действително трябва да са в рамките на... трябва да се включат в рамката на европейско, национално, регионално, местно ниво. Но не се предвижда първоначално ангажиране на синдикатите. Трябва да има точно определение какви са тематичните концентрации, какви средства ще бъдат заделени за тях. Що се отнася до Европейския социален фонд, е наложително този фонд да оцене, оцелее. Трябва да се фокусираме, не бива да се разпиляваме, не бива да бъркаме в други фондове, например при предоставянето на хранителна помощ за бедните. Ако започнем обаче да използваме Европейския социален фонд за финансиране на различни други цели, той може да не може да изпълни първоначалните си цели. Беше напълно неуместно да се спре програмата за предоставяне на храни на бедните, особено в този период на криза. Председателката, бихте ли приключили? Да. На следващо място искам да подчертая важността на обсерватория за заетостта. Казваме, че трябва да определим какви са перспективите. Жалко е, че Бизнес Юръп не изпратиха своя представител на днешното изслушване. Необходимо е да видим какви са прогнозите, необходимо ни е да чуем гледната точка на работодателите. Всичко трябва да бъде а, кохерентно. Не. А, Елизабет Мураш Артия. Искам да отговоря на някои въпроси, които бяха поставени от нашите партньори, с които работим регулярно. Искам да се спра на няколко въпроса, които ми се струват много важни в работата ни. На първо място, ние сме съгласни за това, че трябва да се фокусираме върху върху целите в сферата на заетостта, върху професионалното обучение. Мнозина споменаха тези въпроси, включително и от партньорите ни, които са представени тук, както и, и колегата Ман. Ние търсим подобряване на ефикасността при реализирането на целите на госпожа Джонс има известни опасения, свързани с тези 20% в политиката, свързана с солидарността и борбата срещу бедността. Това е въпрос, който се разисква в съвета и не беше постигната нужната мобилизация по въпроса. На второ място, относно ефикасността която е наша цел, обща цел. Множина, мнозина от изказалите се се спряха на този въпрос. Искам да се върна към нашите партньори. Очевидно е, че политиките, които се визират, не са лесни. Необходимо е да се приложат конкретни методи на работа, те да бъдат индивидуализирани. На следващо място това са политики, които трябва ясно да бъдат набелязани, да не излизат, да не бъдат забравени. И в това отношение е много важна намесата на нашите социални партньори, синдикати, НПО и други. Искаме да навлезем в детайлите и искаме да се намерят индивидуални отговори за конкретните въпроси. На трето място за изпреварващото финансиране синдикатите и другите партньори, както някои от колегите депутати споменаха този въпрос. Това няма да е лесно, Има агенции, с които работим. Вчера се срещнахме с представител СДФОП. Говорихме по какъв начин могат да се предприемат мерки за предлагане на квалификация, която да отговаря в по-голяма степен на нуждите. Престои ни още много работа обаче, за да спечелим тази битка. Няма да е лесно да мобилизираме предприятията и администрацията. Въпреки, че искаме да имаме гъвкавост, имаме цел, която е трябва да постигнем до 2020, но има задачи, които трябва да се свършат е, краткосрочно. На четвърто място по програмата за помощ хранителна помощ за хората в най-необлагодетелствено положение и използването на СФ. Аз добре разбирам казаното от вас, но в общия регламент Европейския социален фонд е определен само като процент от фонда за сближаване. 40% е заделената част и програмата за най-необлагодетелстваните лица е част от ЕСФ. Относно освояването на средствата, аз наблюдавам какво става в много от страните, в много от регионите, как се освоява ЕСФ там, ние се намираме в началото на 2012. През 2013 приключва програмата. Почти 30% от средствата, които а, са предоставени и 30%, които са а, обещани за програми, които а, те трябва да приключат до 2013. Оттам остават една трета от средствата, които а, трябва да отидат за проекти, които да се приключат през 2013. Тоест, веднага се вижда, че има забавене в предлагането на проекти. Съгласна съм, че не може всичко да се прави е, наведнъж, но можем заедно да работим в партньорство на всички нива, за да могат да бъдат освоени тези средства. Вие аз съм съгласна в голяма степен с вашия анализ за кохезионния фонд и прилагането на практика. Знаем колко силно желаят регионите да имат средства от ЕСФ, за да могат да вършат своята дейност по място и своят, водят своята политика на място. Но трябва да запазим твърдост. Председателката, приключваме по тази част от дневния ни ред. Надявам се, госпожо Морача, ще ни представите вашия текст в идните дни, след което ще видим как ще бъде графика по-нататък. Преминаваме към следващата точка, 26-та от дневния ред. Искам да приветствам с добре дошли кандидатите за експерти на Европейския парламент към управителния съвет на Европейската фундация за обучение. Много се радвам, че приветствам моя предшественик, който е от другата страна на бариерата. Сега Европейския парламент определя трима експерти, е, които участват без право на глас – госпожа Сара Паркин, господин Медиер и господин Крастапулус. Те не кандидатстват за подновяване на правомощията. Госпожа Сара Паркин беше кандидат за подновяване, но, за съжаление, не може да е сред нас. Ще изслушаме двамата кандидати, които са сред нас. И ви предлагам най-напред да изслушаме господин Мезиер, който вече е бил член на фундацията. Е, регламента на фундацията позволява да му бъдат подновени правомощията. Господин Мезиер, имате думата. За толкова, колкото според вас е необходимо, за да ни представите дългосрочните и краткосрочни цели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Е, искам подновяване на мандата по три причини. Първо, регламентът за Европейската фундация за обучение – беше променен през декември 2008 и три години по-късно констатираме, че а, в резултата на него а, фундацията получава нови а, правомощия. Развитие на човешкия капитал, на човешките ресурси, това е много важен елемент, много важен фактор в страните, които, в, в периода на, които са в период на предприсъединяване и в страните, които участват в програмите за съседство. Там проблемите за заетостта и обучението, особено на младите, са особено актуални. Три години след реорганизирането на фундацията, тя се мобилизира, за да отговори на предизвикателствата, които споменах. Аз мятам, че тя разполага с реални и признати мнения, становища и знания и благодарение на тези специализирани познания имаме пряк достъп до съвета за политически въпроси. Фундацията държи да има съвместимост между вътрешната политика на Съюза, имам предвид процеса от Копенхаген, и политиката за съседство. Страните партньор, тя под, насърчава страните партньори да участват активно в дейността на фундацията. От три години фундацията поднови своя подход, изгради партньорство с много страни партньори и а, специализираните и познания са получили признание. На трето място с а, моите колеги и по-конкретно Сара Паркин. Ние опитахме да намерим своето място в една роля, която е предвидена и да взаимодействаме, да поддържаме редовен диалог с вашата комисия. Това е значителна инвестиция и аз искам да напомня, че аз съм работил две години в областта на човешките ресурси и обучението е, в рамките на един е, в, централния регион на Франция и съм е, работил много с европейските институции, тъй като съм бил председател на Европейската асоциация за професионално обучение. Изключително важна мрежа която иска да получи международно признание за своите познания. Това са, госпожо председател, мотивите за моята кандидатура. Искам да продължа да работя, да, да продължа работата, започната с вашата комисия. Ще изслушаме другите кандидати. След това ще дам възможност на другите депутати да зададат въпрос. Драги колеги, за мен е удоволствие да дам думата на следващият оратор, господин Андерсон. Благодаря ще ви моля да ни представите вашите а, мотиви. Заповядайте. Благодаря. Аз се радвам да съм отново сред вас, да видя познатите си колеги. 14 години и половина не съм прекарал в този парламент. И не съм се връщал, откакто преди три години през май 2009 година напуснах парламента. Всъщност през юли в Страсбург. Това беше последната пленарна сесия, на която участвах. Много се радвам да съм отново сред вас. Най-напред искам да заявя следното. Парламента е много важна институция, но за мен а, това беше вид университет. Аз лично научих много по времето, когато работих в Европейския парламент. Събрах много знания. Е, вид университет беше за мен е, работата ми тук и това го казвам на много колеги в Швеция. Аз няма да говоря в подробности за фундацията, но да кажа защо се кандидатирам. Основният ми аргумент е как, каква е предизвикателството за Европа. Вие говорихте за предизвикателствата, но днешните предизвикателства са големи. Аз не говоря за проблеми. Аз мятам, че е по-разумно да се говори за, за предизвикателства. А предизвикателствата са економиката, безработицата, е, процентите безработица, социалните проблеми, финансиране на социалната държава и социалните системи. Това са предизвикателствата. Предизвикателствата в някои държави женки са по-големи, отколкото в други, но те са навсякъде еднакви. Аз забравих да напиша в CV-то си, че работих като, като учител 16 години до 1988 година и сега, когато слушах колегите, от социал... Е, за... Е, колегите, които говориха за социалния фонд, аз е, трябва да кажа, че бях в управителния съвет на Шведския социален фонд. Няма вече такъв фонд в Швеция. Но да се върна към предизвикателствата. Един от, е, едно от големите предизвикателства това е образованието. И ако погледнем регионите, в регионите има безработица, има пропуски в квалификацията, в образованието. И ако видим хората, ако погледнем по-отблизо хората, които са безработни, това са млади хора, но не по принцип млади хора като такива, това са млади хора, които нямат добро образование. Не. Не е много често млад човек с добро образование да е безработен. Ако погледнем по-възрастните хора, а да речем хора на 45, 50, 55 годишна възраст, с а, едно неподходящо за променящия се трудов пазар образование. Какво трябва да направим, когато погледнем тези хора? Трябва да дадем на тези хора възможност да се преквалифицират, да се образоват. възрастните хора трябва да получат втори, трети шанс за квалификация. И тук се вписва именно ученето през целия живот. За възрастните хора също е необходимо обучение. Аз съм 64 год... на 64 години, но за себе си мога да кажа, никога не е късно човек да учи. А, това са предизвикателствата в Европейския съюз. Фундацията за обучение. Може да развива действия в съседни страни, в бъдещи членове на Европейския съюз, но дейността е също важна и за нас. За нас какво е важно? Важна е да инвестираме в е, образователното си системи, да, ги, да привличаме в нашата работа и социалните партньори. Защото, ето, например, в Северна Африка не става дума само за социална държава, за социални услуги и образование. Става дума тук и за демокрация. А ако искаме демократичното развитие да вземе превес в тези страни, ако искаме тези страни да станат успешни партньори за нас, те трябва да започнат именно а, с една добра образователна система, с едно учене през целия живот, която да подхване младите хора и да им даде добри условия, добри перспективи за заетост и за живот. Това, са, това е условие за демокрацията. Това е една ситуация, в която всички печелят. Печелим ние, печелят и те. Радвам се на възможността да говоря пред вас, не само защото се връщам отново към вас и към тази комисия, но също така, защото мога да привнеса европейското измерение, а също и ре, ре, регионалното измерение на Южна Швеция и Копенхагенския регион. Е, така че става дума за един и същ паз... Е, трудов пазар на Южна Швеция и Копенхаген. Е, тези два аспекта, регионален и европейски, искам да привнеса в своята работа в фундацията. Благодаря. Искам да попитам колегите дали искат да зададат въпроси към членовете. Заповядайте. Всъщност нямам въпрос. Искам да, и да проявя уважение от името на групата ми към двата, двамата кандидати. И също така да изразим подобно уважение към другата кандидати, които не присъстват. Искам да ги приветствам добре дошли, да им благодаря за съдействието. Господин Мезиер знае, че ние сме прочели неговата автобиография на заседание на координаторите. Очевидно е, че то отговаря на изискванията за, професионал... за професионализъм и специализирани познания и ангажираност. Много се радвам, че а, тук а, е и нашия бивш колега Ян Андерсон. Той си остава също толкова ангажиран към проблемите на заетостта и социалната защита, както и преди. Освен академичния си опит, той сега а, иска да. А, иска да съчетая теоретичния си опит с практиката. Много се радваме, че сте тук. Госпожо председател, тъй като имаме само трима кандидати за три поста, няма ли да е по-лесно да утвърдим решението на координаторите без формално гласуване? Това е просто въпрос. Благодаря. Аз ви а, предлагам да решим този въпрос, а, когато, а, когато му дойде редът в дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представенията, които изслушахме току-що. Работата на сегашните а, експерти е ясна, но какво смятате, че ще допренесе назначаването на експерти от Европейския парламент към работата на Европейската фундация? Още ли да кажете нещо повече за това, какво сте допринесли или какво ще допринесете за работата на тази фундация? от гледна точка на управлението на агенцията или неговата, на реализирането на работната и програма. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? В духа на зададени от госпожа Ламбер въпрос, искам също да кажа нещо. Ние се интересуваме от опита както и възможностите за е, принос. Ако има членове на управителния съвет от е, парламента, разбира се, вие ще се ползвате от пълна независимост, въпреки това в съответствие с е, текста за статута на фундацията. Аз съм се запознала отново с него, както и с правилника на парламента. При все това, считам, че в социалната сфера изпитвам известно разочарование, мога да го кажа открито. Ако искаме да спечелим битката на, на идеи, на а, опит, Ние трябва да имаме нужната експертиза и капацитет. като използваме и научните изследвания в полза на работата, която осъществяваме когато работят експерти от една страна, а политиците от друга, нещата не вървят добре. И е, много трудно е да се чуят политици, които търсят мнението на експерти. Това не е добре. Но и обратното не е добре. В фундацията има също разбирането. Не, ние сме независими, ние не искаме да ни нареждат политиците какво да правим. Но ние имаме програми за работа и те трябва да бъдат обезпечени и с експертна помощ. Мисля, че в Дъблин поставих въпроса дали могат да направят проучване от, за нас за социалния ефект върху прилаганите строги мерки на економиката. И те ми отговориха, че това не е възможно. Дали може да се промени статута на фундацията? за да имаме по затворен диалог и не само комисията, но и парламента да може да възлага изследвания и то пряко да се обърне към фундацията с молба да извърши едно или друго проучване, защото за сега се твърди, че това не е възможно. И на второ място, при определенето на работните програми на фундацията, по какъв начин може да се остане бе място не само да се отчете свободата на фундацията да осъществява изследвания, но да съобрази своята дейност и с нашите потребности, свързани с нашата работна програма. Зная, че тук сме за да утвърдим номинираните кандидати, но бих искала да поставя тези въпроси на базата на опита, който имаме в работата ни с агенции и фундации. Не знае в какъв ред бихте желали да отговорите. Госпожи, господин Мезиер. Госпожо председател, за промяна на статута аз не считам, че това е необходимо, защото знаем, че това е компромисен текст който беше намерен трудно, не е уместно да се променя. Освен това, този статут ни позволи да свършим много неща. Вие посетихте фундацията. Това показва, че служителите на фундацията са на разположение да изслушат и да отговорят за, на официални или неофициални запитвания от страна на парламента. Що се отнася до експертната помощ, която можем а, да предоставим, имаме малко хибридна ситуация. Ние сме независими експерти, нямаме строг мандат, но с моите колеги ние сме се опитвали да потърсим равновесие между да проявяваме внимание към работата на парламента, приоритетите и нуждите на парламента. В това отношение приоритета, който се отделя на Европейския социален фонд е важен. Освен това, ние изготвяме годишни доклади или на по-къси срокове за това какво се работи в фундацията, как се разработват и оценяват програмите. Що се отнася до управителния съвет на фундацията, там комисията играе важна роля, тъй като тя прави поръчките. Но ние се намираме в ситуация, при която трябва да преосмислим приоритетите, има работна група, която разработва средносрочната програма на фундацията и трябва да бъде по-насочена, например, към експертна помощ в финансовата и економическа сфера. Необходимо е също фундацията да разполага и с нужните човешки ресурси, защото тя трябва да отпочва отговори на потребностите за обучение на пазара. Освен това, трябва да държи сметка за тенденциите в, в миграцията, в свободното движение и прочие. Ние искаме гъвкаво да се включваме в работата на фундацията, ние очакваме в мисии, например като тази, която беше проведена от фундацията в Тунис. И вие можете да получите допълнителна информация като парламент. И така, нека да не променим статута, да намерим по начин по-добре да използваме възможностите, които съществуват. Най-напред благодаря за хубавите думи. Въпросите на Джин Ламберт и на председателката са свързани помежду си. Ако Европейския парламент назначава експерти, защо? Печели ли нещо Европейският парламент от това? Би трябвало. тогава, когато назначаваш експерти, трябва да има връзки между нас. Аз би трябвало да следя дискусиите в Европейския парламент а, и а, да се ръководя от тях в своята работа в съвета. Обратното също е вярно. Дискусиите в а, управителния съвет би трябвало да ви бъдат представени, да чуя вашата реакция. Смятате ли, че нещо трябва да се промени? Или всичко върви както трябва? В съвета няма гласуване, но смятам, че може да се даде приноси без това тогава, когато се интересуваш, познаваш е, отблизо работата е, и се стремиш да реагираш е, бързо, това може да се постигне. Аз не съм запознат с съществуваща програма за работа. Аз ще се свържа а, бързо с Европейската фундация и в рамките на няколко дни ще се запознае с дейността. В противен случай не е възможно да си върши добра работа като член на управителен съвет, ако не познаваш програмата. След като се запознае с работата на съвета, бих искал да дойда пак тук и да обсъдим работата какви са, какво мисли парламента за нашата работа, смята ли, че нещо трябва да се промени, трябва ли да започнем нови проекти, към какви проекти да се насочим. Това е, е видът, типът дискусии. Така че, когато назначавате така наречените експерти, трябва да има някаква връзка между експертите и а, комисията. Да, определено трябва да има връзка. Благодаря за изразеното желание. Мисля, че няма да има затруднения. Можем да преминем към последната точка в дневния ред двамата координатори на групите НЕП и социалистите демократите, аз ви предлагам да определим имената на членове, на кандидат за експерти. Имаме двама напуснали, един нов и трябва да попълним три поста и имам ви доверие, че ще бъдете активни членове и ви желая успешна работа от името на нашата комисия. Знаете, че делегация на комисията на нашата комисия ще посети Торино. Ще имате възможност да разговаряте с тях, въпреки че аз няма да председателствам тази делегация. Благодаря ви и поздравления! Приключихме с тази точка в дневния ред. Е, по точка разни няма нищо. Следващото задание ще бъде 13 февруари